по отношение споразумението ТРИП. Бяха проведени неформални заседания със съвета, за да се подготви триалога. Това беше едно от решенията, които взехме на координаторското заседание. Решихме също така да се увеличи и срока за измененията по относно, относно доклада АКТА два дена – след като получим резултата на АФЕТ. Ние поискахме от Комисията външни въпроси да ни информира относно решението, което ще бъде взето. Бихте ли ми помогнали с решението, което взехме относно акта и измененията? Okay, So, uh... Е, няма срок, разбирам. Добре. Два дена след като получим информация относно решението на Комисията по външни въпроси, ще ви информираме своевременно, когато се вземе решението. Още едно съобщение. 18-та точка ще бъде отложена. Това е точката относно проучването за присъединяване на Русия към Световната търговска организация отражението върху економическите отношения Европейски съюз Русия. Ораторът се е разболял и няма да дойде. И така, нека да започнем сега заседанието си с общото разискване относно 14, 15, 16 и 17 точки. Относно взаимоотношенията Европейски съюз Русия и споразумението между Европейски съюз и Русия след присъединяване на страната към СТО. 14 точка е относно споразумението търговия с части и автомобили, моторни превозни средства. 15 точка областта търговия с услуги, докладчик Суста. 16 точка споразумението с Русия относно въвеждането и увеличаването страна на Руската федерация на износни мита върху суровини. Инесе Вайдере е нашия докладчик. И 17 точка споразумението с Русия относно тарифните квоти, прилагани към износа на дървен материал. Отново Инесе Вайдере е докладчик. Първо ще дам думата на докладчиците, ако те са в залата. Павел Зелевски, докладчик по първата тема, е тук. Имате думата. Павел е и заместник председател на нашата комисия. Той е пред вас. Имате думата. Благодаря ви, Тол. Ще говоря на полски. Е, E, jest... Няколко съобщения искам да направя и да споделя с вас е, известни свои бележки. Първо, споразумението за присъединяването на Русия към СТО. Това е едно положително развитие, много очаквано събитие, поне що се отнася до Европейския съюз защото се надяваме, че по този начин ще се подобрят економическите взаимоотношения и търговските взаимоотношения с Русия. Въпросът е за разходите. и то от страна на Европейския съюз. Накратко казано, концесиите, които се приемат от Европейския съюз по отношение на Русия и от относно митата за превозните средства и авточасти са част от тази концесия. Аз съм благодарен на Европейската комисия, която има свой представител тук и можем подробно да дискутираме темата. ще говорим за очакваните последствия от присъединяването на Русия към СТО за европейската търговия и в този по-широк контекст надявам се, че ще бъдем в състояние да кажем дали можем да се съгласим с постигнатото по-настоящем. Нашите опасения бяха разсеяни от комисията, която твърди, че основното следствие относно търговията ще бъде положително за нас и Европейската комисия също така подчертава, че са договорени а, мерки, механизъм предпазен и мерки, които ще дадат възможност, когато има спад в износа към Русия да се задействат тези предпазни мерки, което ще спомогне да се предотврати още по-голям спад в износа ни към Русия в бъдеще. Това е нещо много важно, защото автомобилната промишленост една от най-важните отрасли в Европейския съюз, както знаем. От друга страна, концесиите, които направихме по отношение на Русия, са твърде прекомерни. И за това исках да ви уверя, че очаквам Европейския съюз да продължава да контролира търговията в тази област. Това е моята надежда. С това ще приключа. Тогава, когато се появят първите следи, че механизма трябва да се задейства. Надявам се, че той ще бъде задействан максимално бързо. На следващо място, вярвам, че приемането на този пакет от мерки би трябвало да зависи от общото становище или позиция на Европейската комисия относно ползите, които Европейския съюз може да излече от присъединяването на Русия към СТО. Би трябвало да получим допълнителна информация относно това, за да можем да одобрим споразумението. Благодаря много. Да, благодаря Дискутираме, разбира се, тези а, въпроси, свързани с документа. Сега продължаваме с втория доклад. А, докладчика е Суста. Социалисти. Благодаря, господин председател. По отношение на това споразумение, знаеме, че можем тук в тази светлина да разгледаме и присъединяването на Русия към Световната търговска организация. Особено важно е то за Русия. Важна е нашата способност. Пазарът се разраства. Услугите е, са в размер на 20% от износа ни за Русия. Така че това споразумение може да допринесе за подобряване по-нататъчно подобряване на положението. Някои сектори са особено важни телекомуникациите, финансовите услуги, за да спомена само няколко. В тези дейности още не се действа толкова активно. ограниченията в инвестициите ще бъдат премахнати и чужденците ще бъдат допуснати в 118 сектора, които ще бъдат отворени за чужденци. Става дума за услуги, информатика, почти, медиите, транспорт. Това е особено важно, ако се погледне практиката по отношение на това какво прави Русия, за да разхлаби а, правилата и разпоредбите. Разбира се, трябва да се разгледа дали можем нещо да направим за отварянето на руския пазар. По отношение на същността на споразумението, когато се говори за търговия в областта на услугите, става дума за морския транспорт, международния морски транспорт и персонала – който го обслужва. Тук трябва да се разгледа какво се прави и какво е предвидено в споразумението с Световната търговска организация. Така че нашите държави членки да могат да се възползват от това. Става дума за търговската логика за една взаимност с Русия, тъй като не искаме да влизаме в нови задължения. Важно да има положителни стъпки. Европейският съюз да сключи действително двустранни споразумения за допълнителни концесии след а, многостранните възможности в сектора на услугите. По отношение на търговията, това ново споразумение за партньорство между Русия и Европейския съюз. Има и много други споразумения и разпоредби, които са от над 20 години. Нови правила за установяване и така нататък. Става дума за текстове, които е, ще трябва да разгледаме по-подробно и това ще допринесе за подобряване на отношенията. Благодаря, Жан Лука. А сега преминаваме към два, двете споразумения. Докладчика от НП. Again, thank you, Chair, and dear colleagues. Благодаря, колеги. Няма да повтарям общото между двете споразумения относно суровините, което вече съм казвала. Дискутирахме на предишното заседание тази тема. Установихме значимостта и спешността и на двете досиета, затова предлагам парламента да го подкрепи. Обаче искам сега да се спре на някои а, слабости и да правя няколко въпроса към комисията. Първо, за суровините. Ще говоря по двете теми, надявам се, че ми разрешавате това. Та, първо за суровините. Знаем, че това е допълнение към ангажиментите на Русия към СТО, 700 различни пера, суровини от най-различен характер и всичко това представлява 8% от суровините, които се изнасят от Русия и по тях сега имаме тарифи. Както вече обяснявам и в доклада си, тук става въпрос за не съвсем точна редакция на текста, а именно доброто решение, намерение, консултиране. Това като текст не може да ни обезпечи относно практиката на Русия, която е провеждала през предишните години. И се чудя дали комисията счита, че редакцията, която предлага, е успешна и ясна. Какво ще се случи, ако Русия не приема никой от е, предложенията, които се правят? Например, по време на консултационния период, който се предвижда относно споразумението от Европейския съюз. Аз, за съжаление, не виждам никакви е, инструменти, които могат да бъдат използвани, за да може да се наложи спазването на това споразумение. А, това са неща, които не попадат в смисъл и на споразумението, което вече съществува с, с СТО, така че мекият текст в нашето споразумение в никакъв случай няма да ни помогне. По отношение на а, митата, тарифните ставки за дървесината. В това споразумение – се предлага значително подобряване на доставките от Русия с цел по-добра предвидимост и по-добри условия. Същевременно се предлага безпредседентен случай, в който Европейския съюз всъщност на практика управлява експорта на трети страни и когато се зададе една подходяща законодателна рамка, ще бъде много по-добре. Затова тази мярка е много важна. Затова комисията предоставя различни разпоредби относно квотите и количествата с по смисъла на акт за изпълнителни правомощия. Обаче това излиза извън на разпоредбата на 118 член от функциониране, договор за функциониране на Европейския съюз. И както това се случва в други споразумения, мога да кажа, че вероятно по-добре е да се използваме разпоредбите 207, по 207 член, защото изпълнението на квотите ще се изпълнят по реда на тяхното постигане и няма в никакъв случай да бъдат повлияни относно органа или властите, които се занимават с, с самия ред на доставките. Тези предложения, които се правят съществуват на практика в различни споразумения. Това е една тенденция, която е, срещаме все по-често, така че се надявам, че в нашите предложения няма да се появяват подобни текстове, както и свързаните с тях решения, които се взима от, взимат от съвета. Благодаря. Благодаря. Сега изслушахме и че изказванията на докладчиците по четирите точки. Имате думата за изказване, господин Ланге. Вие сте в моя списък и ви давам думата. Благодаря, господин председател. Драги, е, драга колежке, докладчик, вашите доклади действително са добри. Те отразяват че ние ще гласуваме. Тенденцията е към а, гласуване от наша страна. Съгласие. Но има неща, които не можем да приемем. Относно споразумението за търговията с части и компоненти на моторните превозни средства, когато се влезе в 100, трябва да спазваш правилата. А сега ще направим законодателство, където изграждаме собствена мрежа на сигурност, и не знаеме точно дали другата страна ще се подчини на тези правила на играта. И на практика може да се попитаме дали инвестиционната програма в автомобилния сектор в Русия отговаря на нашите обичаи. имам проблем с този въпрос. И другият въпрос е дали действително до 2018 години трябва това да се, до 2018 година това трябва да се направи. Относно доклада за износните мита върху суровините, самото заглавие е малко изненадващо. Изхождаме от това, че в рамките на 100 че митата се намаляват общо взето, а не да се запазват мината, камо ли да се увеличават и да се повишават. Така че има известно противоречие с а, изискванията за общи правила в сферата на 100. Усилията на Русия да въведе редукция Ако погледнем този списък от 700 сфери, аз мятам, че този списък не се е свързва с други суровини, които може да се окажат интересни и да се решили този списък. Това не бива в никакъв случай да се случва. Е, докладчикът спомена също въпроса с това колко силни са тези задължения, които се а, полагат. Пишеме best efforts, консултантски услуги и така нататък. Това е необвързваност, която е свързана с разпоредбите. По отношение на суровините, мисля, че можем да приемем, ако действително е, това, това е нещо, което е с ограничено по време и третирането на суровините да се включи в едно а, споразумение с единни правила, за да можем да бъдем сигурни, че в бъдеще няма да бъдат да възникнат допълнителни разходи за Европейския съюз. В последния доклад по отношение на дървения материал тук може да се попитаме, действително нужни ли са ни тарифни квоти? Не е ли по-добре от страна 100 да има перспектива за либерализация? Когато говорим за квотите, веднага възниква въпроса, кой има право да взима решение по този въпрос? Четвъртото споразумение не е ли право на решаване от страна на парламента под въпросът е това право? И компетентността за участие в вземането на решение също е ограничение. Така че бих казала, такива разпоредби не могат да бъдат водещи в бъдеще. Така че, на кратко в резюме, от наша страна съм скептичен по отделни разпоредби, където се отварят вратички, но поради спешните предизвикателства няма да се откажем да дадем нашето одобрение. Благодаря. Сигурен съм, че комисията ще вземе думата и ще отговори на вашите въпроси. Друг желая ли думата по отношение на тези доклади? Не. Тогава обръщам се към вас, комисията. Заместник генералният директор отново присъства. Питер Палаш, добре дошъл. Имате думата. Благодаря, много се радвам, че отново съм сред вас, когато дискутираме тази много важна тема, свързана с двустранните споразумения. Няколко общи коментара. Първо. Що се отнася до въпроса на господин Зелевски За всички СТО членове очевидно е добре, че Русиция, Русия се включва вече в групата държави, които изпълняват разпоредбите на СТО, присъединявайки се към това споразумение. Обаче за какво сме се събрали днес? Днес имаме едни доста слаби споразумения, двустранни между Европейски съюз и Европейски съюз. Това е споразумението от 1994 година, както вече беше казано от говорившите, Няма ангажименти, които категорично да бъдат изисквани от Русия в рамките на това споразумение. Ние сме обвързани с ангажиментите СЕТЕ относно Русия. Предоставяме отношение на облагодетелствена нация статут на Русия, което означава, че Русия получава това, което предоставяме на другите държави членки с подобен статут, а Русия ще ни даде онова, което би трябвало да даде на останалите, но е, тук няма никакви е, повелителни норми, така че 2008-2009 година Русия вдигна своите мита, така наречените мерки борба срещу кризата, едностранно и те увеличиха своите експортни тарифи за дървесината многократно, което всъщност много сериозно наруши обработващата промишленост в Европейския съюз. Днес Русия използва най-различни нетарифни мерки – по не съответстващ начин за от, относно селско-стопански продукти. Може да се каже, че миналата година бяха, например, зеленчуците. Тази година става въпрос за месото и местните продукти. Експертите от Русия и просто а, имат безкрайно въображение, за да могат да поддържат тази практика. По отношение на присъединяването на Русия към СДО, вече тази практика ще бъде преустановена. И това е нещо много важно за економическата политика. Ако не изпълняват задълженията си, тогава вече можем да заведем съответните процедури а, по разрешаване на споровете, може да искам отстъпки или различни компенсации, обещатения за вреди. Нещо, което по отношение на двустранните ни споразумения с Русия не можехме да правим. Русия, според нас, е високо, има висококачествен пакет е, споразумения към СТО в сравнение с други държави. Това е нашата оценка. Като, например, Украина, Юж... Е, Саудитска Арабия и други, които се присъединиха през последните 10 години и със сигурност е с много високо качество в сравнение с другите страни като Индия и Бразилия, възникващите економики. В случая с Индия нещата са съвсем законосъобразни. 6-700% тарифи могат да се налагат наказателни по, по отношение на конкретни а, стоки. Защо? защото такива бяха първоначалните разпоредби, към които се присъедини страната в старите разпоредби на СТО. Сега обаче след присъединяването към СТО тарифите са 7,8, средните за Европейския съюз 4%. Очевидно, разликата е доста по-голяма. Във всеки случай, в много други области Русия пое своите ангажименти, много по-голяма степен от възникващите, бързо развиващите се економики и по отношение на защитата на интелектуалната собственост, обществените поръчки и много други области. Така че сме убедени, че в крайна сметка този пакет – ще даде възможност да постигнем повече по отношение взаимоотношенията с Русия. Що се отнася до ангажиментите, имаме пет споразумения с Русия, които сега дискутираме днес, четири от които са а, правно обвързващите. А петото суровините, съгласен съм, че това е политическа сделка. Нека да ви обясня защо. Европейския съюз преди 8 години подписа с Русия 2004 година двустранно споразумение, което покрива всички експортни мита е, без, е, с тези 700 продукти, за които споменахте, по които се прилагаха е, износни мета от Русия. Има намалени ангажименти по всички тях, повечето случаи, не навсякъде обаче, стигащи до крайна сметка за 4 години до 0. За останалите материали 2004 година Русия не предприе никакви ангажименти, което означава, че не прилагаме и износни мета днес, но искаме да оставим възможността да се въведат нови бъдеще така наречените, наречения е, аргумент за е, следващата ни политика, което е част от нашата сделка. В рамките на всичко това ние се опитваме да постигнем най-доброто, на което сме способни от петте споразумения. Защото нямахме альтернатива. Ако преди 8 години Русия се съгласила да стигне до тариф, да свали тарифите до нула, тогава нещата ще да бъдат различни. Но, като сравним с други страни, Украина, както и други, които поеха своите експортни ангажименти, виждаме, че нещата стоят по различен начин. Господин Ланге, мисля, спомена, че по този начин всъщност е, позволяваме да се отдалечи от е, общо приложимите правила по СТО. Всички членове на СТО, които не са се присъединили през последните 10-15 години, имат пълна свобода, включително Европейския съюз по отношение на експортните мита. Могат обаче да се въведат такива и Индия, Бразилия, както и други. За тях нещата стоят по същия начин. Русия, Украина и другите, които наскоро се присъединиха, се оплакват, че имат дискриминация срещу тях, защото те имат повече ангажименти, именно защото наскоро се присъединиха към СТО. За нас това не е дискриминация, а това по-скоро е реакция на Европейския съюз по отношение увеличаващата се тенденция да се използват експортните мита за водене на преговор онова, което наричаме правила СТО+, което, които не са приложими за голям брой членове на СТО. Затова разглеждаме този въпрос като ангажимент, който по-скоро е политически и виждаме отрицателните последствия от него. Много често а, износните мета се качват едностранно. Ние купуваме а, суровини в голям мащаб и произвеждаме крайен продукт от тях. А, Действително споразумението не е много силно в гледна точка на правната му страна, но от друга пък страна мога да кажа, че е, това е важен принципен въпрос, а именно, че тези стоки са извън нези 700, за които има другите споразумения, имаме клауза, постигната консултативна клауза, която договорихме с тях, която ни предоставя дипломатическо средство, за да се справяме с подобни ситуации. Мога да добавя, че Русия не се възползва до сега от тази възможност. Не се повишили износните мета отвъд тези 700 стоки, но ги повишиха за дървесината. Ще се върна на тази тема малко по-късно. Върнаха се към 2007 година, даже по-низки нива. По отношение на морските услуги нямам какво да добавя. Доклада е много добър на господин Суста. Той ясно описа обстановката. Искам да запазим преференциите на Европейския съюз за тези услуги и търсим сходно решение за Русия, както и за Украина. На последно място, трите останали споразумения. Господин Зелевски докладва по първото за автомобилния сектор. Европейския съюз е направил устъпки по отношение на Русия относно подписването на това споразумение. Така се каза. Аз обаче го тълкувам по различен начин. Това всъщност е едностранен преговор. Защото членовете на СТО не правят отстъпки, не дават отстъпки, просто присъединява прави отстъпки. За да има достъп до режимите по СТО и да има възможност да се възползва от съответните ползи. Случая с автомобилния сектор. Руси има дългосрочна инвестиционна политика, която се базира на несъвместими с СТО мерки. Те прилагат тази политика към редица отрасли, селско-стопански машини, други машини, фармацевтични продукти и така нататък. Но с тях водихме преговори и се договорихме, когато остана членове по СТО, всички тези други мерки, които са несъвместими, ще бъдат забранени. Приложимото само за автомобилния сектор е решение, което се прие от всички останали членове от СТО и само Европейския съюз договори допълнителни споразумения и ангажименти. Ако по време на този период до 2018 година има отрицателно въздействие върху износа на части и компоненти, Русия ще ни компенсира за това. Искам да ви кажа, че възоснова основа на търговски данни вероятно няма да се задейства това, защото тенденцията е увеличение на вноса. Така че това е една предпазна клауза, която сигурно няма да бъде задействана, но е хубаво да я има, за да се знае, че в случай на нужда може да влезе в сила. От 25 на 15% падат за автомобилите ставките, така че износа на европейски автомобили, които не са произвеждани в Русия, ще могат да се радват на по-добри ангажименти. И на последно място, но не по значение, повечето от големите европейски и американски компании инвестират в Русия вече години наред. И те ще могат да се възползват от тези правила защото сега ще има по-голяма равнопоставеност в сравнение с руските дружества, които произвеждат е, коли и автомобили в Русия. Комисията трябва да намери баланса между интереса, между съответно европейските инвеститори и европейските износители. Това споразумение ще бъде резултат от този баланс. За дървесината – не мисля, че режима на СТО е по-либерален. Той е следния за Русия. Те прилагат извън квотите, които са договорени на много високи ставки, експортни мета. Квотите се прилагат за еголисните дървета – които се използват най-често и са от най-голям интерес за Европейския съюз. Тук те ни предлагат ниски тарифи. Европейския съюз е единственият член на СТО, който има своя квота. Останалите ще си внасят дървесината по смисъла на общата квота. Какво означава това? Освен, че се гарантира специална квота за Европейския съюз, се гарантира, че Европейския съюз ще може да ръководи този експортен а, режим на Русия. Защото, разбира се, руските власти ще си а, а, правят своите разчети, но те ще следват а, консултацията а, и съветите, които се предоставят Европейския съюз относно квотния режим. Мисля, че Латвия е включена в мерките и между другото понякога двустранните споразумения наистина са създадени за да се избегнат известни а, недоразумения, които могат да възникнат на двустранно ниво. Благодаря. Yes, uh, definitely. After this extensive explanation by the Commission, let's for closing remarks to the rapporteur. Сега ще дам думата отново на докладчиците, на докладчиците господин Павалевски. Of course, uh, we started our relations with Russia from very, very low. Нашата среща с Русия започна на много ниско ниво, т.е. влизането в 100 събуди очаквания – за по-голямо, по-голям баланс в нашите отношения. В този дву, това двустранно споразумение, което е добро, има взимен интерес и аз призовавам да се подкрепи резолюцията. Благодаря. Господин председател, малко мога да добавя към казаното. Бяха направени изказвания и съм съгласен с това, което директора каза. Благодаря. Благодаря. Аз искам да благодаря на комисията за тази, тези разяснения. Аз имах една мечта по това време. Аз мечтаех, тъй като не исках през цялото време да слушам за тази неограничена любов към Русия – без условия. Да чувам само Русия иска това, Русия постави тези условия. Ние сме политици все пак. Аз, аз мечтая Европейския съюз да постави условия и да, сме, да се гордеем с условията, които сме поставили. Това е което искам да добавя и това е единственото. Относно стратегическото партньорство, когато дойдох преди 8 години в този парламент, се попитах защо Русия е стратегически партньор, а Украина не е. Например, получих отговор от компетентни сътрудници, защото Русия така искаше, ми казаха. И аз се надявам новото споразумение за стратегическо партньорство да бъде документ, в който ние ще поставиме нашите правила. За това си мечтая и искам да ви го съобща. Благодаря ви за информацията. Комисията бе попитана. Имаше няколко въпроси. Отново давам думата на комисията и се надявам на кратки отговори. Аз искам да ви помоля, уважаеми дами и господа, да, да следите руската преса за безусловната любов и влизането на Русия в 100. Ще видите оплаквания и подкрепа за руското правителство. да защитава срещу а, либерализацията на 100. Относно партньорството, ние нямаме стратегия, но имаме партньорство с Украина – което за съжаление при настоящите условия не може да бъде сключено в пълната му комплектност. Е, с Русия сега сме по-напред в отношенията. Тези две държави политически и економически са предизвикателство за всички нас. Но не знам кой поддържа безусловна любов към Русия. Аз не познавам такива колеги между нас. Сега сроковете за измененията, ако има изменения, такава е процедурата. Не знам дали някой иска да предложи нещо например, че няма да гласува за това споразумение. Заседанието ни е през май, а пленарна зала през юли ще бъде гласуването. Тоест преди лятната почивка. Сега скачаме напред и отново стигаме до общ дебат размяна на мнения по обществените поръчки. Имаме становища по комисията ИМКО, която е водеща. Трябва да дадем нашето становище. Докладчика за всичките три досиета по обществените поръчки е Джан Лукас Суста. Да, му думата. Благодаря, господин председател. Разбира се, трябва да предадем нашето становище по основните доклади на ИМКО – но това е стратегическа важна тема и за Европейския съюз като такава. Става дума за становище по двете актуализирани директиви по обществените поръчки. Също по възлагането на договори за концесия. Тази тема е тясно свързана с целта на инициативите на комисарите Дърню и Дегрухт по отношение Карл Дегухт по отношение на обществените поръчки. И от значение също за европейската индустрия да имат достъп до отворени пазари. В този смисъл се признава, че има съответна взаимност, която до сега не беше призната, даже не беше признавана като такава. Когато имаме отношения с трети страни в областта на обществените поръчки на национално или локално равнище. Така че това е важна, значима тема за Европейският съюз. Е, по отношение на този сектор, който се числи към най-малко либерализираните. Нужна е тук нова правна рамка, която трябва да се дефинира в рамките на 100. Има нови правила за 42 държави, които са обвързващи по отношение, които са стратегически партньори на Европейския съюз – сложните правила. В тях за нас са сложни тези правила, а ние сме най-отворени. Културно погледнато и политически погледнато където имаме общи неща, но са комплексни проблеми с Русия, които трябва да бъдат осранени. Става дума за баланса между държавите членки на Европейския съюз и държавите, които са извън Европейския съюз. Разбира се, трябва да внимаваме да не подхождаме протекционистично. А, тези правила трябва да почиват на взаимен интерес, а не на протекционизъм. През последните месеци и седмици а, извън Европа видяхме клаузите, които Обама въведе с американския акт. American Act по време на президентското председателството на Франция по отношение на по-специално по време на предизборната борба във Франция, бе изказана една линия, която не трябва да следваме. Трябва да подкрепяме общите интереси, които почиват на взаимност. Имаме докладчик в ИМКО, и обществените поръчки, услугите при обществени поръчки трябва да почиват на свобода, и на економическо участие на участващите страни. Освен това, трябва да съблюдаваме и клаузите. Критериите трябва да изследваме. Не можем да подхождаме само е, към даването на поръчки на оферти, които са с най-низка цена. Праговите стойности са важни и естествено най-изгодните оферти. Е, подизпълнителите трябва да бъдат също разгледани, които внасят елементи, които не са централни, но трябва да бъде разгледана общо економическата система и престъпността трябва да имаме добра система за контрол, за да могат всички економически участници извън Европейския съюз да могат да, из... да бъдат контролиране и нашата продуктивна економическа система да бъде приложена в други пазари. Насоките са следните в тази област. Тази възможност трябва да се използва и ни е нужно, нужен баланс между економическите действия, почиващи на добри критерии, на нашия европейски социален и правен модел и трябва да контролираме преработката на директивата и въвеждането на директивата за концесиите, и да се запази външната конкурентоспособност на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Не е нужно да подчертавам колко важен е този законодателен пакет. Ние ще подготвим нашите становища и за ИМКО като водеща комисия. И сега продължаваме размяна на мнение. Е НП и Янослав има думата. Няма омвяних рапортов, е, не може участничи. Благодаря. Докладчика в Сянка няма възможност да бъде днес на заседанието, защото тя участва в работата на комисията ИМКО, която протича по същото време, но ме помоли да споделя с вас няколко бележки, както и е, нужната рамка, която ще даде възможност за по-голяма прозрачност и ще се създаде по-благоприятна среда за публично-частните структури. Това е изключително важно, що се отнася нашите взаимоотношения като Европейски съюз с трети страни, когато има ограничения пред търговията и правни изисквания, които а, накърняват а, търговския стокообмен. обмен Вътрешния и външните пазари са все по-свързани в днешно време. Затова законодателите в Европейския съюз, както и преговарящите по а, търговски въпроси, трябва да отчитат двустранните последици за вътрешния пазар и за международния пазар. Освен това, трябва да се приеме един системен подход, който е насочен към лансиране на европейските ценности, като например прозрачност, борба с корупцията и подкрепа на социалните права и правата на човека. Обществените поръчки, които са прозрачни от гледна точка на закона, е едно важно основно условие, за да се гарантира равнопоставеност и борба с корупцията по един по-резултатен начин. Пазара на обществените поръчки трябва да бъде най-открития в света и следователно е важно да се укрепят някои от съществуващите механизми, за да има по-голяма прозрачност и справедливост, що се отнася до разходването на публичните средства. Освен това, трябва да бъдем ориентирани към подкрепа на малките и средни предприятия, така че те да могат да участват в международни договори за обществени поръчки по-често и да няма дискриминация срещу тях, като дискриминацията, на която ставаме свидетели към европейски малки и средни предприятия предприятия. Що се отнася до предложението на комисията, трябва да насочи вниманието си към изключенията в трети дял, девети член, особено които са свързани с договори, които се възлагат в рамките на международни процедури. Възлагането на договори в транспорта, водните услуги, почтенските услуги – и други. Там трябва да се насочи вниманието ни върху договорите, които се възлагат по отношение на лизинг или препродажба на трети страни. По отношение на въпроси, свързани с отбраната, също така е необходимо да се обърне внимание, както и договори по международни процедури договори, които се сключват със свързани предприятия. Благодаря ви. Ема Кларкин from DCR Group. Ема Клокин има думата. Благодаря. Значението на реформата на обществените поръчки не може да бъде подценявана. 90% от а, брутния вътрешен продукт на Европейския съюз е в този сектор. Голям потенциал има тук. Нашите индустрии могат да бъдат по-конкурентоспособни, да има растеж, да създават заетост в тези трудни економически, от економическа гледна точка времена. Затова ще си сътрудничим при подобряването на обществените поръчки в Европейския съюз. Знам, че през последните две и половина години комисията работи в тази насока и това е добра възможност да се извършат необходимите адаптирания. По отношение на правната рамка, първо трябва да модернизираме наличните твърде експертни директиви, твърде технически текстове, особено по отношение на економическите мерки. Трябва да възникнат нови практики и по-ефективно да се работи. Съгласен съм с докладчика, че не бива да се извиняваме с настоящата економическа обстановка, за да въвеждаме протекционизъм. Нужна ни е прозрачност в този процес. И ние трябва да адаптираме нашите правила към цифровата ера – за да може да продължи да растат обществените поръчки. Подчертавам значението, което отдавам и включително моята политическа група отдава на обществените поръчки. Надявам се, ще останем като главна преговаряща страна. Това ни е приоритет. Тази комисия е много важна и искам активно да участвам в тази работа. Господин Стадо има думата. Благодаря, господин председател. Действително, това е значимо досие. И обществените пазари се намират в положението, където търговията е либерализирана, малко са средствата и обществените поръчки, е, обществените пазари могат да бъдат използвани за политика в областта на индустриите, за нашите економика. По отношение на взаимността, за която чухме, е добре. Но трябва да се попитаме в какъв размер а, обществените пазари са инструмент за нашите предприятия, инструмент за защита. Тези индустрии, които считаме за стратегически, Европейският съюз участва в конфликта между Канада и Япония, е, енергийния конфликт, е, енергийната криза относно Онтарио. Всъщност се случва обратното на това, което би трябвало да се случи. Днеска зелените енергии, които са стратегически сектор, са важни – и в областта на фотоволтайката има свръхкапацитети в Китай, което се дължи на това, че е, има опасност да бъде разрушена международната економика в областта на фотоволтайката. Голяма част ще бъде китайска. Е, спадат международните цени, тъй като няма защита Вижда се сега, че САЩ започва да реагира, но ще изчезнат редица предприятия в Европа и в САЩ в резултат на тази експанзиционна политика и ще останат само китайците на този пазар. Китайците са се захванали с един ключов сектор и трябва да защитаваме нашите предприятия и важни са тарифите при възобновяемите енергийни енергии. Обществените пазари са толкова важни, че не можем да подхождаме към тях само с дескриптивни техники. Да се заобикаля отварянето на пазарите, като определен сектор бъде защитен, но това няма да е достатъчно ние сме длъжни пред нашите граждани. Говориме за публичните разходи и трябва да защитаваме нашите предприятия. Този дебат се води в нашите държави, но европейската позиция днес тя върви точно в обратната посока. Второ, което искам да кажа – по отношение на социалните и политически въздействия, разбира се, дълготрайността на продуктите трябва да бъде отчетена. И ще имаме една обективна оценка на социалният фактор и на екологичния фактор. за да няма неясноти при обществените пазари. Благодаря. Благодаря, господин председател. Четири въпроса им към комисията. Първият въпрос е по това, което каза колегата Жадо, по отношение на индустриалната политика. Е, решихме в парламента обществените поръчки да са съществен стълб за, в Европейския съюз и помислихме за подобни квоти, които бяха въведени в САЩ и Япония за иновативни продукти, да бъдат въведени за, в обществените поръчки на Европейския съюз. Този индустриално-политически подход не се ли поставя под въпрос чрез е, вашият подход? Втория въпрос. Вашето предложение доколко гарантира социален, да не се получи социален дъмпинг от трети държави в Европейския съюз. Мисля, че трябва да гарантираме и поне в двустранните търговски договори, продукти и услуги, които не отговарят на стандартите на ИЛО, нямат право да бъдат включвани в обществените поръчки на Европейския съюз. Това трябва да бъде гарантирано. И трето, ние се опитваме точно сега имаме с Колумбия споразумение и с Перу системи като справедлива търговия или подобни системи. Опитваме се да ги насърчаваме. В рамките на обществените поръчки трябва да гарантираме специалното специ... стимулиране на справедливата търговия или други подобни системи, особено на, да, да бъдат насърчавани чрез тях малките производители в трети държави. Но аз не виждам такова нещо във вашето предложение. Може би се лъжа. И четвърто, относно а, директивата за концесиите, бързо навлизаме тук в сферата на а, грижи за обществото. Дават се концесии за основните а, служби, като водоснабдяване, спасителни служби и други. Всъщност, гарантирано ли е а, възлагането на договори за концесии от общините да остане така както е или тук трябва да отворим портите за частни оференти от трети държави. Благодаря ви. Благодаря. А сега давам думата на колегата. Благодаря, господин председател. Когато говориха колегите за протекционизъм, отваряне на портите, трябва да сме внимателни. Американците въведоха американски мерки. Наскоро видяхме в Аржентина как блокира всички усилия отвън, за да продават външни продукти. Повечето договори по обществените поръчки се финансират от данъците. Затова трябва да внимаваме да не възникне пазар, който да се изкривява от различни методи. Ако едно единствено предприятие получава всички договори, ще възникне такава ситуация. В Великобритания имаме подобен проблем, в които едно предприятие печели договорите, а германско предприятие не печели договори, защото е германско, а не че е по-лошо. Така че, когато говорихме за протекционизъм, важен е да има свободен пазар. Може би комисията може да каже нещо по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Време е наистина да чуем какво ще ни каже. Комисията има още три имена, всъщност трима представители на комисията. Не знам, господин Лазански, ако не греша. Кой ще се изкаже по тези въпроси от името на комисията? Моля ви, вземете думата, представете се за протокола и не се колебайте. Аз съм Сужански. Аз се занимавам с концесиите. Ще се опитам да отговоря на последния зададен въпрос от господин Лаге, но преди това е, ми се ще той да го повтори, защото се опасявам, че вероятно е, нещо се е изгубило при превода. Е, не съм много сигурен точно за какво става въпрос. Ще ви бъда благодарен, ако повторите въпрос. Става въпрос за концесии, отдавани от е, местните органи на самоуправление е, за обществени услуги в критични ситуации, комунални услуги, в това число водоснабдяване, И по условията на концесията се дават изключителни права на определени доставчици. Като идеята се свежда до следното. В тези концесии се влагат обществени средства. Пита се, така ли ще остане? Ще допускаме ли доставчици от трети страни да участват в съответните тръжни процедури и, или ако щете да влияят върху решението на местните власти. Така, комисията. Мисля, че най-важното нещо, което трябва да се каже е да се подчертае че проекто директивата за концесиите не се отнася е, за приватизацията е, или за възлагането на услуги на външни изпълнители. Ако днес услугите от общ стопански интерес за които очевидно говорите, се предоставят пряко и със собствени средства и ресурсно обезпечаване от страна на общинските власти, проекто директивата не поставя под въпрос по какъвто и да било начин този режим. Няма задължение, проистичащо от проекто директивата, тези услуги да бъдат възлагани на външни изпълнители. Ако общината пожелае да възложи на вътрешен изпълнител дадена услуга, тя ще има пълното право да го стори и според мен тази възможност се засилва още повече от проекто директивата, предвид специфичните условия, които тя предвижда. Обаче, ако общината реши да възложи услугата на външни изпълнители, на трети лица, било то държавни или частни, първо трябва да кажем, че и днес, възоснова на принципите, проистичащи от договора, общинските власти не биха могли да възложат концесията пряко. А след влизането на директивата в сила, когато тя бъде приета и съответно транспонирана, общинските власти ще трябва да спазват определени процедури и условия, за да възложат концесионен договор. Но, но до толкова. Въздействието върху концесионният режим се свежда до това. Директивата не предвижда изрично е, привличането на външни изпълнители. Що се отнася до международните аспекти, нека напомня, че по-настоящем концесиите не са предмет на каквото и да било общо международно споразумение, в рамките на СТО, например. Е, така че е, всички участници се поставят при едни и същи условия, независимо дали са от трети страни, общо казано, или от страни, ползващи се с преференции. Други изказвания ще има ли от комисията? А, благодаря, господин председател. Позволете е, ми да се представя. Аз съм е, госпожа Курта и е, представям службите на Генерална дирекция вътрешен пазар на комисията, които се занимават най-вече с реформата на обществените поръчки. Ако правилно съм разбрала въпроса на господин Ланге, бих искала да засегна въпроса за социалния и екологичен дъмпинг. Наистина, това са въпроси на вниманието на Европейската комисия. Целта е в рамките на обществените поръчки да не се допълнят пускат оферти, било то преки или от подизпълнители, които не зачитат социалното законодателство и е, законодателството за опазването на околната среда. Комисията излиза с съответните предложения тъкмо за да противодейства на социално-екологичния, да го наречем, дъмпинг – с възможност да бъдат недопускани до участие в тръжните процедури на не спазващи съответните условия участници. Договарящият е, орган не може да възложи е, поръчка на изпълнител, на оферент, е, чиято оферта противоречи на социалното, на трудовото, на екологичното законодателство, в това число, що се отнася до международно приетите актове в тази област, упоменати в приложение към проекто директивата. Значи става възможност за отхвърляне на оферти. От друга страна, се предвижда договарящия орган да може да изключва стопански субекти, когато констатира, че тези стопански субекти са нарушавали съответните действащи в европейския е, или в международно правен мащаб актове. И третият аспект на проекто предложението на комисията се отнася за е, необичайно ниските оферти. Тук вече става въпрос за задължение, а не за дискреция на договарящия орган да не допусне оферта, когато е, констатира, че офертата е необичайно ниска и това се дължи тъкмо на не спазване на посочените действащи в Европейския съюз или в международно правен мащаб норми. Сега бих помолила колегата да вземе думата вече конкретно по международно-правните актове. Благодаря, аз бих искал да коментирам накратко във връзка с регламента, прият на 21 март за достъп на участници от трети страни до обществените поръчки в Европейския съюз. Макар и въпросът да не е конкретно на дневен ред, той очевидно се свързва с разискванията. Първо, Предвид економическата и финансовата криза, според Европейската комисия е важно да се получи най-добрия ефект на единица изразходвани средства в областта на обществените поръчки. На второ място трябва да се каже, че обществените поръчки в Европейския съюз вече са достатъчно отворени по системата на общите преференции до 25% от обществените поръчки – но разбира се, Европейският съюз се стреми към реципрочност това отношение и по-настоящем ние сме затруднени е, при опитите си да получим достъп до обществените поръчки в трети страни. Ето защо според нас е необходимо да приемем акт, който да ни даде някакви лостове по отношение на третите страни, за да договорим по-свободен достъп до техните пазари. По-настоящем имаме една норма, това е 58 член от директивата за комуналните услуги. Тоест, що се отнася до реципрочния характер на достъпа и нищо друго. А по-нататък, що се отнася до съдържанието на проекта, Комисията констатира при допитването, че заинтересованите страни са разделени в мненията си е, едните държавните желаят да закрият е, пазара, да забранят достъпа до пазара, други е, да се запази статуквото. Комисията се опитва да върви някъде по средата между тези две позиции. Кът, в смисъл, че общото правило е че пазарът на обществените поръчки в Европейския съюз е отворен, а по изключение и по преценка на договарящия орган, може да се възпрепятства достъпа на оференти от трети страни. Това е. Като обзор, мисля, за сега това е достатъчно. Да, Аник Жадо, бих искал да получа отговор за местното съдържание, ако, ако обичате. Да, въпросът адресиран до комисията, въпрос зададен от Аник Жадо за общественото съдържание. Общото правило е, че пазарът е отворен, както казах. В някои случаи е възможно да не се допусне оферта от трета страна в частта, която не попада в приложното поле на международни ангажименти, поети от Европейския съюз, но нямаме. Фактически отговорът е не конкретно предложение, що се отнася до съдържанието. Нека дадем дума на докладчика за заключителни думи. Благодаря, господин председател. До... Срокът за изменение и допълнение е 25 юни. На 20 и 21 юни ще гледаме доклада. Разискванията бяха интересни, трябва да кажа знаем, е, че за възстановяване и повишаване на конкурентността на Европейския съюз ще трябва да реорганизираме вътрешния пазар и обществените поръчки са съществена част от този процес. Всичко това ще попаде, надявам се, в доклада, а измененията и допълненията, които междувременно ще бъдат внесени, предполагам, ще отразят общия институционален подход, е, основаващ се, между другото, на принципа на субсидиарност. Някои въпроси, в това число повдигнатият от господин Жадо, които е, се отнасят в частност до местната продукция, местното съдържание и прочие, е, които трябва да бъдат запазени по някакъв начин – в това число можем да говорим дори за е, храненето в учебните заведения. По всички тези въпроси, мисля, е, ще, се, ще попаднат е, в приложното поле на международно приетите норми. Що се отнася до казаното от комисията, да, пазарът трябва да бъде отворен, но това на основата на критериите за субсидиарност. Нашите отношения с останалата част от а, света, въпросите за вътрешните, местните интереси, би трябвало в известен смисъл да се оставят на преценката на местните решаващи органи. Не би трябвало да допускаме във всеки случай един протекционистки подход, защото бихме могли, бихме рискували да се лишим от полезен економически ефект. Благодаря. През юни имаме, значи, два месеца. Ще разискваме отново. Гласуването е насрочено за месец септември. Достатъчно време за размисъл по този нормативен пакет. 22 точка от дневния ред. Регламент за достъп до пазара. Регламент е, от 2007 година 1528 е по отношение на изключването на определени държави от списъка с региони държави, които са приключили преговори. Става въпрос за споразуменията за економическо партньорство. Законодателен е въпросът. Ние сме водещата комисия Докладчик е Дейвид Мартин. Вече проведохме размяна на мнения и сега разглеждаме проекто доклада, внесен от докладчика, с който разполагате. Давам думата на докладчика Дейвид Мартин, социалисти демократи. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Ние наистина вече сме обсъждали тази тема. И това е част от пакета, както посочихте и вие, е, в хода на преговорите за е, сключване на споразумение за економическо партньорство. Гратисният период в рамките на СТО изтече през 2007 година и в тази връзка е, редица от нашите страни партньорки е, сключиха споразумения за економическо партньорство. С Карибския басейн, Тихоокеанския басейн, преговорите с редица африкански страни не текат така гладко, е, пораждат сериозна обесърченост. В някои случаи са сключени първоначални договорености, но не се изпълняват. В други случаи не са подписани тъй като просто допуснахме гратисния период в рамките на СТО да изтече и за да не поставим в тежко положение при достъпа до пазара някои трети страни, Европейският съюз прие регламента 1528 за достъп до пазара, благодарение на който 36 страни 36 страни все така да получават достъп до нашия пазар. Комисията смята, че е дошло време този режим да бъде прекратен. До 1 януари, според комисията, до 1 януари 2014 година е, споразуменията за економическо партньорство ще трябва да бъдат ратифицирани останалите, които не ратифицират, ще останат да се ползват единствено с общата система на преференции. Затова пък Ботсвана и Намибия няма да могат да ползват нито един, нито другия режим и ще бъдат поставени в крайно способно положение при достъпа до нашите пазари. С други членове на комисията, господин председател, ние посетихме Кения. Кенийската страна проявява сериозна загриженост е, предвид е, изтичането на срока на регламента 1528 става въпрос за е, вносни мита от 20 и, и повече до 30% за някои стоки, което би глушило сериозно положението на кенийската страна. Инак можем да приемем логиката, разсъжденията на комисията, предвид това, че регламентът е временен и всичко временно трябва да, да приключи по някое време. А, така че това е разбираемо. От друга страна става въпрос за спазването на режима в рамките на СТО. И комисията е права. Необходим е наистина крайен срок. Това не се поставя под въпрос. Въпрос е обаче какъв да бъде този крайен срок. И както казах, комисията предлага януари 2014. Твърде кратък е този срок, според мен. Разговаряйки с нашите партньори от АКБО, някои от тях поне смятат, че са поставени под сериозен натиск е, принудени са да, да прибързват с договарянето и подписването на споразумение за економическо партньорство. Така че аз предлагам да се удължи срокът с още две години, т.е. до 1 януари 2016 година. И ако се опитам да приведа пример, Кения може да подпише споразумението, но междувременно ще е, се произведат парламентарни избори. Отново ще трябва да се формира правителство и е, така Кения ще пропусне срока 1 януари 2014 година. А ако погледнем Ботсуана и Намибия, е, повечето добронамерено настроени хора ще стигнат до извода, че проблемът не е техен проблемът се свежда до отношенията на тези страни с Южна Африка. So, in conclusion, Chair, 2014 is too soon. A deadline, though, is... И така, господин председател, срок е необходим, но 2014 е един твърде кратък срок, затова аз предлагам 2016. Соломоново решение, казва председателят. Сега да пристъпим към разискванията. Е, докладчиците в сянка. Първо ЕНП. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, Дейвид. Отазвам се с разбиране към казаното от Дейвид, е, но затруднен съм до някъде да приема предложението за допълнително удължаване на срока. И кои са моите съображения? Първо, преговорите за споразуменията за економическо партньорство текат от 2007 година насам. До крайният срок ще са изтекли 7 години. Срок достатъчно дълъг. Някои от страните вече са сключили споразумение за економическо партньорство и до някъде е несправедливо към тях да се удължава срок? Какъв ще бъде стимулът фактически? Е, е, за едно добронамерено и добросъвестно отношение в хода на преговорите. И, и после как, как ще се отнасяме към тези страни? В случая се свежда и до евентуалните последици. Какво всъщност би станало? Ако удължим срока, всъщност ще накърним волята за сключване на споразумение за економическо партньорство. Страните ще предпочитат да запазят статуквото или пък да ще се възползват от допълнителния срок. И фактически до сегашните 7 години за нас сякаш ще бъдат прахосани. Още две години, какви са гаранциите, че ще постигнем успех? Разбира се, добре е да диференцираме страните. Да, Кения, например. В известен смисъл, винаги в хода на търговските преговори е, е, се изтъква рано или късно аргумента, че някъде за някого предстоят парламентарни избори. И в кръга Доха беше така. И въобще определенето на срокове в съответствие с политическия цикъл е неуместно. Ние сме го правили, изборите идват и си отиват, нищо не се променя. Да, за Ботсвана и Намибия вероятно сигурно е така, но още две години, ако проблемът всъщност е Южна Африка, а не Ботсвана и Намибия, то тогава тези допълнителни две години какво ще ни дадат? Затова ние, е, Европейска народна партия, е, сме по-скоро склонни да гледаме на нещата от тясно правната гледна точка. Аз не съм специалист по търговско право а, е, или по външна търговия, но се питам дали действащият режим е наистина чак толкова добър. Ако въпросът се постави на дневен ред на СТО. И продължаването му, вероятно, би породило допълнителни проблеми и предизвикателства. Ето защо ние, е НП, подхожда към въпроса така. По-скоро да приемем първоначалното предложение на комисията, да не атакуваме режима в рамките на СТО и, и да разчитаме на този 7 годишен твърдо определен срок, като окончателен стимул в края на краищата да се изключат споразуменията, понеже наистина регламентът за пазарния достъп не е окончателното решение. Благодаря. Никола Риналди, следващия докладчик Сянка, либералите. Благодаря, господин председател. Аз изхождам всъщност от а, позиция, която подкрепя предложението и предложения от комисията срок. По редица причини, на които, мисля, не е нужно отново и отново да се спираме. Споразуменията за економическо партньорство датират не от 2007 година. Те към 2007 трябваше да бъдат сключени. Процесът тече от 2001. Така че да, да, прави сте. Е, е, ние, ние текат продължения, продължения и продължения. В същото време аз е, съм впечатлен, мога да кажа, от разговорите в Комисията за развитието, чието член подгласник съм, където се стигна до мнението, че всъщност никакъв срок не се, не се иска. Е, и това бе становище изказано дори от е, членове на моята политическа група. На основания процесите на общо социално-економическо развитие. Но това, което казва Кристофър, е напълно е, приемливо, според мен. Трябва обаче да приема и по-соломоновия подход на докладчика – Депутатите разменят коментари извън микрофона. Няма съвършено решение, очевидно, и според мен няма правилен с главна буква избор. Можем да говорим за по-малкото и по-голямото зло. И в известен смисъл Отчитайки всички съображения, мисля, че на този етап, ако изчакаме още две години, или пък още една година, нещата няма да спрат до там. И това, че ние непрекъснато изчакваме, само по себе си е аргумент да се каже, че а ако, тези, ако на тези страни бъдат дадени още една-две години, няма да свърши света. Бих искал обаче да задам два въпроса е, за пояснение. Първо, ако не определим срок, е, ще се натъкнем на проблеми в СТО. И, и вече бихме могли да имаме проблеми в СТО при сегашното положение – ако удължим срока с твърдо определен срок, Дейвид, нашия докладчик, казва, че така бихме се предпазили от атаки в рамките на СТО. Сигурен ли сте? Питам докладчика. Да, аргументът е, има своите основания, но, но сигурни ли сме, е, е, че по този начин бихме се предпазили от прения в рамките на СТО? И на второ място, в крайна краща, за какъв търговски стокообмен става дума? Имате ли данни? Понеже от... Е, понеже тъй като общо взето търговския стокообмен между С и АКБО е, и другите страни в системата на общите преференции е, е толкова пренебрежимо малък, то е, да отделяме чак толкова внимание на този въпрос. Робърт, Сар... Робърт Сарди, европейски консерватори и реформисти. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласен с Кристофър Дейвид. Проблемът е такъв. Ако е, хвърлим поглед назад към историята на споразуменията за економическо партньорство, може и да не сте съгласен с мен, но, но по това време комисията бе е, размахала е, дебелата тояга, е, опитвайки се да, да, да извива ръце, да, да, да принуждава страните партньорки да встъпят такива е, е, споразумения. От друга страна обаче, е, сега, ако не проявим твърдост, нямаме никакви гаранции, че този срок е, няма да се удължи още и още. И разбира се, това не е справедливо по отношение на онези, които е, с упорство е, участваха в преговорите и стигнаха до сключване на споразумения. И другото, разбира се, в тази връзка. Е, удължаването на срока е, от а, вас, очевидно се основава на презумцията, че ще ви преизберат в следващия Европейски парламент и все още ще сте докладчик по този въпрос. Едва ли? Основател на презумпция. Зелените. Благодаря, господин председател. Благодаря на Дейвид за доклада. В Страсбург имахме разговор с докладчиците, всички докладчици в сянка, и аз останах с впечатлението, че Дейвид е доста благосклонен към нашите контра аргументи, които се свеждат край на до това, че светът не е съвършен. И че ако всяка страна от АКБО а, а, сключи с нас споразумение за економическо партньорство, светът би бил прекрасен. Но натискът, който се упражнява върху тези страни, е несъразмерен на економическата стойност, на економическата полза, която се поставя на карта. Сега те може да не са в настроение, може да не са склонни, може да нямат възможност, може просто да нямат инфраструктурата за сключването на споразумение за економическо партньорство. Съветът на министри на АКБ през декември 2011 година бе ясен, че регламентът още повече на, нарушава равновесието на силите в ощърп на страните от Африка, Карибския басейн и Тихия океан. И още повече възпрепятства регионалната интеграция между тези страни. Въпрос, който вече сме обсъждали. Ние всъщност не можем да приемем аргументите на Европейската комисия в подкрепа на регламент. Просто не е вярно, че Европейският съюз би бил <coughs> обект на наказателна процедура в рамките на СТО. Твърде малка е вероятността, която и да било страна да започне такъв процес. И а, освен това, а, общата система на преференции не е альтернатива, а, тъй като какаото, говеждото, цветя и много зеленчуци се смятат за така наречени деликатни стоки и не попадат в рамките на режима на общите преференции. И предпоследно, доста сме изненадани от това, че Хаити, което преди две години пострада от тежко природно бедствие, от урагана, е сред страните заплашени е, с изключване от режима на митническите преференции, ако не подпишат е, е, споразумение за економическо партньорство. Дейвид предлага да се удължи срока за още две години. Обаче положението ще бъде все същото, мисля, каквото е днес. И е, ние е, убедено е, препоръчваме на Дейвид да преработи доклада си и да препоръча пълното отхвърляне на регламент. Позволете ми, казва председателят, да да дам думата на социалисти демократи. Бент Ланге от социалисти демократи. Благодаря, господин председател. Трябва да признаем, че преговорите по економическите споразумения не успяха не защото другите партньори не се държаха както трябва, а защото самата комисия не беше достатъчно партньорски организирана. В този смисъл не може да се използва като натиск. Или ще подпишете споразумението за економическо сътрудничество или няма да постъп, получите достъп до пазара. Ако говорим за партньорско споразумение, трябва да има партньорско водене на преговорите и партньорски резултат. Но ако се погледне дискусията в Южна Африка по отношение на Споразумението за економическо сътрудничество в рамките на Митическия съюз има сериозни проблеми по начина на водене на преговорите от страна на Европейския съюз спрямо държавите от Южна Африка. И за това аз съм против това да се използва като инструмент за натиск, за да се стигне до споразумение за економическо сътрудничество. Така че смятам за честно предложението на Девид, който казва да дадем още две години с ясното обещание, че ще има достъп до пазара. Така че моля да приемете предложението на Дейвид. Позволете ми да се включа и аз в тази размяна на мненията. Аз бях председател на делегацията, която отиде в Кения и Замбия. къде ставаше дума за преференции в търговията. Смятам, че сегашното положение не бива да продължава. Не защото е несъвместима с СТО, а защото е несправедлива несправедлива към държави, които са в същото положение, но които нямат е, търговски преференции, тъй като не принадлежат към ЕКП. Е, държави в Южна Америка, в Азия, които са на подобно ниво на равнище на развитие – Там не става дума за правен въпрос, а става дума за честност. Как ние, като Европейски съюз, третираме държавите? Дали ги третираме равнопоставено или не? За това става дума. Поради това сегашното положение не бива да продължава. Трябва да го приключим. Дали в рамките на една година или две години. Това оставям на волята на комисията. Но аз бих подкрепил ясно предложението на комисията, а именно да кажа ясно, че положението не може да продължава, а трябва да бъде приключено. От комисията Мадалена има думата. Добър ден! Искам на първо место да се спра на изменения 1 и 3 и ще бъда кратка. Това е моето намерение. Първо, благодаря за доклада и за интересната дискусия. Много е интересно винаги, когато работиш по досие на Европейския парламент. По отношение на изменение едно. Ние също гледаме така на нещата. Това отговаря на съображенията на общото разбирателство по делегираният акт, правен акт на споразуменията на Европейски съюз относно предложението Омнибус – освен това, искам да добавя нещо по отношение на отношенията и комисията и делегирания акт е, по рамковото споразумение се върви дисциплинирано и не смятам, че е нужен текст ад хок. Относно изменение 3. Искам да се спра на детайлите. сини цветя, а, които идват в Европа, се облагат с 7% ами а не с 23%. Ботсвана, Намибия, Южна Африка, Ботсвана и Набибия зависят от съответните разпоредби, които законодателно не са обвързани, но Южна Африка има преференции и когато говорим за този регион, трябва ясно да различаваме кой кой е. Фиона каза, че не е Ботсвана и Намибибия, но има и други държави, които са засегнати. Имаше един хубав въпрос от члена на парламента Риналди. Дали можем да защитим интересите на АКП? Дълго време бях в Женева там няма изключения. И сами може да стигнете до извода какъв е отговор. Относно справедливостта, може дълго да дискутираме. Ако вие сте в ситуацията, вие по същия начин бихте десали. Не се неважни цвета на косата и цвета на очите. Хаити принадлежеше към най-слабо развитите държави Можем да говорим за Хаити, но има и други държави, които са бедни. Какво ще правя с тях? Възниква въпроса. Да преминем към изменение 3. Ако разгледам мотивите, приложени към проекто доклада, много интересно. Съдържа добро описание на подходите за решение. Можем да промениме броя на държавите. Има 17, които не са ратифицирали, а не 18, както е записано. Ние сме убедени, че този брой ще намалява през следващите две години и ще свърши с нула. Относно обосновката и мотивите. Чувах тук натиск, натиск, натиск това, което е на лице е известна динамика, не бива да се смесват понятията. Трудно е да убеда моя комисар да има само една позиция в преговорите. Да кажем, например, че ние ще предложим на парламента и съвета изменения, за да се използват в преговорите. Е, не е коректно. Отношенията трябва да бъдат правно а, формулирани и обвързани, за да има и въздействие от това. Погледнах следващия параграф, където има срокове това е диску... интересна дискусия по този въпрос, размяна на мнения и може да се помисли дали се взимат двените решения. Както члена на парламента Риналди каза. Срока отмина 2007 година. Историята е важна, През 1999 година стигнахме до едино мнение, 40 години партньорство, имаме само едностранни преференции, които въведохме, но ние искаме действително партньорство. През 2000 година в Котено трябва да разгледате. Всеки мисли за СТО, но ако мога да кажа, това не е правилният поглед. без всякакъв натиск държавите от АКП гласуваха за, за споразумението. Това са държавите от Африка, Карибик и Пацифи, Тихи океан. Основно изключенията за бананите, аз познавам цялата история. Тези срокове, тези, тази дата 2007 година – беше договорена с всички страни. И трябва да се постараем да постигнем тази цел. В 2007 година. Конкретни държави мога да спомена, конкретни имена на държави. Разбира се, има солидарност сред държавите развиващите се държави, и това не мога да го скрия, но през 2007 година е, по отношение на държавите от Африка, Карибите и Тихи океан. След това пуснахме малко нещата, други неща се случиха. През 2008 година обаче е, се случиха някои неща може ли да помислите как ще изглеждат нещата през 2014 година? Ще има, разбира се, огромни усилия от страна на комисаря да върви по този път. Нужно е време, за да се случи това или друго нещо. Но ако искаме да напреднем, даже с една година, то тогава е важен политическия сигнал, който ще излъчим ако се каже една година, в крайна сметка ние нямаме политическа, е, политическо съгласуване. Е, коя държава е срещу нас на преговорите? Различно ги третираме. Ако е държава, развиваща се държава, то получава безмитен контингент. Няма споразумение за свободна търговия със съответният пазар с развиваща се страна. Може да погледнете как стои въпроса. Асиметрично за е много полезно за държавите от Африка, Карибите и Тихи океан, но възможно за малките партньори от Латинска Америка също да е, но те не са получили това. Те нямат това. Става дума само за такива споразумения условията бяха променени при те споразумения за економическо сътрудничество. Сега имаме друго третиране на държавите от района на Африка, Карибите и Тихи океан. Не сме изтегли напред прилагането на това преди ратифицирането от самата държава. Председателят е прекъсва изказващата се и казва, че нямаме време, ако може да приключи. Продължава изказващия се Искам да се концентрирам върху това, което е съдържанието на самите преговори. Прочетох мотивите. Ако тези теми са решени, не е в интерес на Европейския съюз да сключва споразумения, които не са задоволителни за партньора. Това няма да се случи и не искаме такива споразумения. През тези две години те са полезни. Те не са незаменими, но и ясно искам да кажа, че във всеки отделен регион има държава, която е готова за това. И ако дължим сега с една година, няма да използваме динамиката. Това е правилното понятие. Не натиска. А вътрешно трябва да бъдат насърчавани, да бъдат подтиквани и там не въжи аргумента с натиск. Трябва да се разгледа ситуацията вътрешно в партньорите от Африка, Карибите и Тихия океан, най-вече в тези, които са в Африка. Така че не е справедливо в рамките на Африка, Карибите и Тихия океан, както казва проучването. От една страна едни са подписали, други не са подписали. Председателя прекъсва изказващата се, но тя иска да продължи историята на две държави, които са от този регион, един и същ регион. Една от държавите не искаше такова споразумение за економическо сътрудничество и не можеше да следва задълженията. Съседната държава обаче подписа такова споразумение. Знаете, ратификацията още не е завършена. Тези две държави на 1 януари 2014 година ако се удължи срока, ще бъдат в различно положение. Аз говоря за Габон и Камерун. Камерун ще бъде ще продължава да ще получи една допълнителна година преференции, без каквото и да е направил, за разлика от Габон. През 2007 година не продължи по това споразумение плаща днеска мита, плаща тарифи за най-облагодетелствена страна от 1 януари 2014 година. Следователно, с, този, с то, тази история забелязвате, че нашето третиране на държавите не е неутрално. Още една година ще създаде политически несъгласуваности и което не е коректно и не е честно. Благодаря, казва председателя. И накрая Дейвид Мартин. Кит Тейлър каза, че има впечатление, че всъщност това ще бъде едно безкрайно удължаване – но след като изслушах дискусията, може би си мисля, че в крайна сметка наистина продължението не е лошо, защото чухме ето на то сега и комисията. Е, разбираме, че в крайна сметка става въпрос за оказване на натиск, натиск на върху страните АКТО относно подписване на споразумението. Ако вярваме в партньорските споразумения. Аз лично вярвам в тях. Можем да кажем, че не е често ако имаме различно отношение към държавите. Защото ако кажем, че споразумението е добро за тях, е едната страна на нещата и трябва наистина да постъпваме по един и същи начин с е, всички държави членки, защото тези, които са подписали, кажем, добре, тук някъде има а, е, интерес економически, за да се подпише подобно споразумение, трябва да отстояваме съответно позицията си. Сега, по отношение 1 януари 2014 година. Откъде дойде тази дата магическа на комисията? Може би 2013 да беше и 12 Защо не 2016 Комисията не ни даде и ясно обосновка за тази дата. Просто се оказва натиск на потенциалните страни и на страните подписали партньорство по този начин. Аз обаче не искам да имаме подобно отношение, защото ако в крайна сметка те не могат да постигнат е, подписване на споразумението до конкретната дата, това не означава, че економическите режими просто ще изчезнат. Когато регламентът се приеме, трябва да е ясно колко месеца остават, за да се продължат преговорите по споразумението за економическо партньорство. Можем да им да кажем една година, но тя трябва да е ясно от кога тече. Още нещо искам да кажа. По отношение информацията за економическите партньорства. Никой не ми казва от комисията, не ни дава този отговор, така че при нас има 18 страни в нашите документи, а другите институции не ни казват, че те са намаляли до 17, така че моля за точни данни. Председателя, благодаря ви за дебата. 8 май е срока, 20 юни е в комисия, пленарна зала, вероятно септември. 23 та точка делегация Източна Африка. Вече стана дума за това разполагате с информация във вашите папки. Няма нужда отново да се връщаме на тази тема. Мога само да обобща. Изключително поучително беше това по посещение. Имаше. А, има ли изказвания от делегацията? Не. 24 точка. Официално подкрепените експортни кредити. Това е един доклад относно изпълнението на регламента, прият миналата година. Докладчик Яник Жадо, който отговаряше за законодателното досие и сега ще му дам думата. Благодаря, господин председател. Това е добра новина, че можем да водим този дебат сега. Защото а, имаме процедура взимане съвместно решение и можем да следваме изпълнението на директивите. Трябва обаче да ви кажа, Обръщам се към вас в залата, в комисията, представителите на съвета също така. По отношение е, на преговорите за договаряне на експортните кредити, мога да кажа, че дебата беше изключително важен и резултата от него би означавал, че държавите членки трябва да подготвят своя документ а, за докладване в зависимост от нашите решения. Затова е важно да говорим за сегашното развитие на нещата и да видим какви полуки можем да извлечем днес. Може би си спомняте какъв дебат водихме в нашата комисия през изминалите периоди. Много важно винаги е било за комисията да включва тези предизвикателства, които ние засягаме в преговорите, които се водят с партньорите. Дебата за експортните кредити се води непрекъснато. Мина преди две седмици трябваше също да проведем дебат, но комисията беше в Китай по това време. Може би ще ни кажете повече. Стана дума за меморандума. Китай, САЩ може би е добре да получим и подобна информация. Както си спомняте, 3 януари изпратихме едно писмо от комисията на датското председателство, защото виждаме, че възникват проблеми, свързани с изпълнението на онова, което бе договорено и е въведено в сила за изпълнение. Къде са проблемите? Интересно ще бъде да чуем и мнението на съвета също така, но вие знаете вече, че експортните кредити не са прекратени, те участват. Необходимо е да се отговори на необходимите правила и изисквания 21 е, член от договора също така се засяга тук. Това бе договорено още с унгарското председателство и в точките от преамбюла се казва, че дейностите, които се предприемат от съответните агенции, трябва да съответстват на общите разпоредби. Що се отнася външна дейност, например, права на човека, демокрация, развитие, съизмеримост. Това означава, че дела докладване, отчетване трябва да отговаря на разпоредбите в член 21 от договора. Когато обаче погледнем първия проект на текста, който получихме, е, ето в момента ви го показвам. Няма да засягам въпроса, свързан с е, Обединеното кралство тук, но виждате, че тук просто има една празнина, една липса и това ни тревожи. Когато парламентът дискутираше с, парламент, с съвета тази тема, ние заявихме, че тези агенции вече трябва да отговарят на целите на Европейския съюз и на изискванията, защото става въпрос за публични средства – Тоест, имаме ясен срок, ясен график, държавите членки трябва да докладват в конкретен момент, две-три годишен период. Важно е, поне в рамките на първата година, да има волята да се спазват разпоредбите от договора. Благодаря. Да, действително много важно е това разискване, председателя. Имате думата за изказвания. Няма желаящи. Тогава обръщаме се към комисията. Пао Гарсати. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика. Всъщност оценката на докладчика е отрицателно, да, но винаги е, комисията винаги а, е, винаги благодарим. Докладчика казва конструктивно е изказването. Не, тук не мога да говоря за оценка, защото нямаме още доклада. Първо, искам да благодаря на докладчика не само за работата, която е свършена по отношение приемане на предложението. Изключително конструктивен е подхода по отношение на отделните аспекти, свързани с това кога ще се докладва, кога ще се прави отчета. Съгласни сме с графика. До юли месец държавите членки ще ще трябва да представят първия си доклад за 2011 година, а след това комисията през месец октомври ще подготви прегледа, ще го предостави на Европейския парламент, като се направи оценка по отношение спазване на е, правилата и задълженията на кредитните агенции. Комисията, освен това, ще наблюдава процесите за да провери дали действително законодателството се прилага коректно и ще ви информираме по всички тези въпроси. Що се отнася до съдържанието, което трябва да докладват държавите членки и какво трябва да докладва комисията? Казах, че съществува първа част на първо приложение, където ясно е оказано какво държавите членки трябва да докладват. В съответствие, разбира се, със своето национално законодателство и разпоредби. Комисията, за да може да структурира дейността си, в съвета дава контролен списък с въпроси. Това е естествено един инструмент, който би ни помогнал да си свършим добре работата, за да можем действително да гарантираме, че разполагаме с нужната информация, за да подготвим годишния доклад. По съвсем прозрачен начин този контролен списък е дискутиран с докладчика от Европейския парламент и ние мислим, че ще бъдем в състояние, имайки предвид добрата воля на държавите членки, да подготвим годишен преглед, който да удовлетворява институциите и да направи оценка относно изпълнението на правилата. Ако няма необходимата информация обаче в докладите на държавите членки, ние просто трябва да отбележим този факт и да видим какво ще правим тогава. Но това, което чуваме днес, е, е, тези дни по отношение на дебата е, в съвета, ни кара да вярваме, че може би, както докладчика каза, това няма да се случи за първи път. Може би никога не, нищо не протича съвсем в идеален вид, когато се прави за първи път. Знаем, че това се случва с всички нас, но се надяваме, че ще можем да стигнем до взаимно съгласие по отношение изискванията за докладването. В заключение искам да кажа, че все още разполагаме с време. Няма ги докладите все още, така че нека да изчакаме до края на годината, да видим как ще се развият нещата и тогава да проведем следващия дебат. Докладчикът освен това посочи, новото важно развитие в областта на експортните кредити, развитието на нещата между Китай и САЩ, когато заместник председателя Чи посети е, президент Обама в САЩ и имаше съвместно изявление – за издаването на национални е, международни насоки относно експортните кредити до 2014 година и постигане на споразумение по този въпрос. Ние сме, е, разбира се, е, също ходили в Китай, участвали сме в разговори, но трябва да видим какво ще се случи. Трябва да подходим много предпазливо по отношение на дискусиите с САЩ В началото на май ще има следваща среща между Китай и САЩ, за да може да се уточни по-добре графика на тези преговори. Но всичко това е много важно от економическа гледна точка, защото може би за първи път ще можем да дискутираме експертните, експортните прощавайте, кредити с китайските партньори. И проблеми, свързани с сегашната ни тема, например докладването, и условията на труд ще могат да бъдат дискутирани и с Китай. Тогава важно е да постигнем равновесие, баланс по основната роля на този водещ принцип, а също така е важно е Китай да участва в преговорите по отношение с поразуменията за експортните кредити. Това със сигурност е в интерес и на Европейския съюз. Благодаря. Председателя. Съвета желая думата. Не виждам защо да не изслушаме съвета. Е, Андреас Штруп. Е, Благодаря. Всъщност не беше искане от наша страна, просто ни, ни попитаха дали всъщност е, можем да участваме. Нашия председател, който води тази тема, не може да бъде тук. Благодарим обаче за полученото писмо, вашето писмо. Следим това, което се случва. Всичко това, между другото, е ново, включително и за държавите членки. Аз лично съм доста по-оптимистично настроен в сравнение с господин Жадо, но както и колегата от комисията каза, трябва да видим какво ще се случи, как ще се развият нещата. Ще видим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 благодаря. Вече няколко пъти сме разглеждали това досие. Няма да влизам в подробности, но сте напълно прав. След много консултации, в крайна сметка взех решение да препоръчам на комисията да отхвърлим акта на този етап – аз е, не, в никакъв случай не искам да кажа, че Европейския съюз не трябва да защитава интелектуалната собственост. Много пъти съм се изказвал в тази посока. Точно сказвам, че наистина нямаме достатъчно суровини. Как можем да се конкурираме? Можем да се конкурираме в областта на иновацията, на интелектуалната собственост, на творчеството. А за да можем да направим това, трябва да осигурим защита на всичко това в, на световната сцена. Не е лесно, разбира се, да се постигне това равновесие. Балансът ще се постигне трудно. Има редица проблеми. Първо, по отношение на акта. Не може да сравняваме несравними величини. В един и същ и договор е, се е, разглеждат материални и нематериални изделия. И комисията е, казва, че не можем да, че можем да сравним кражбата на ябълка от един магазин с е, неправомерната кражба на, например, е, едно музикално парче от интернет. Необходимо е да се разглеждат тези различни е, стоки, явления по различен начин. Това е първото. Липсва прецизност в факта, в конкретни области. Например, дефиницията на търговското измерение – много пъти сме дискутирали този въпрос и в присъствие на комисията и на комисара. Злоупотребата е също един аспект, който трябва да бъде уточнен, но тук става въпрос действително за търговското измерение. Добре, ако отида а, в интернет среда, сваля си а, някакъв а, филм и го дам след това на господин Жадо, а пък той го даде на свои приятели и още на други хора. В крайна сметка бъде предаден този филм. Какво става? Това не е ли търговски мащаб? Ами, в... става ли въпрос за криминализиране на този акт? Другата сериозна тревога – задълженията, свързани с интернет-провайдорите на услуги не мога да приема мерките. Необходимо е да има а, противодействие. Необходимо е доставчиците да информират своите ползватели, че могат да предприемат мерки срещу незаконни деяния и те също така трябва да получат необходимата информация. Не мисля, че трябва да има директно задължение, което да трябва да се наложи, но във всеки случай мярката не е ясно. Няма да разглеждам всичките аспекти, но важно е също така да се има предвид акта в целия и вид, защото в крайна сметка е едно споразумение е отворено за всички страни. И Коалицията на желаещите да подпишат едно споразумение трябва да дадат възможност на други да се присъединят в последствие към него. Трябва да има и ясния път. Е, няма да успеем утре, нито следващата година, нито може би и след две години, но в крайна сметка можем да стигнем до успех – и да подготвим един договор, който да се прилага в световен мащаб, а не на конкретни части от него, конкретни групи. Не искаме непременно да се насочим срещу конкретни държави, защото в момента наистина се вижда, че се говори, че акта е атака един вид срещу а, държави не отричам колко важна е защитата на интелектуалната собственост. Обеден съм, че комисията ще излезе с конкретни ясни предложения, а ние също ще търсим альтернативни възможности за защита на интелектуалната собственост. Благодаря. Председателя, е, докладчиците в сянка първо. Благодаря. Благодаря, Дайвид, за увода в темата. Малко не се чувствам ловко по отношение на този дебат, който се води по а, акта вече последните месеци, по редица причини, но основно защото се оказва, че акта е проблема. Ще се борим срещу акта, ще унищожим акта. Но когато малко се спрем, отстъпим назад, аз си мисля, че в крайна сметка проблема е пиратството. И въпросът е как да се защити интелектуалната собственост и правата върху тях. Това в крайна сметка е основното в договора. Някак си остава на заден план. Това е тъжно, защото за мен именно това е най-важното. Така ще, ще им работните места в Европа с необходимите патенти. По този начин ще можем да защитим потребителите, производителите на лекарства, на авточасти и така нататък. Аз съм сигурен, че ако убием акта, така да се каже, няма да ни помогне в тази битка. И някои от нас следваме е, дискусиите, които са в ход относно споразумението за свободна търговия с Индия или пък е, преговорите с Китай – Сигурен съм, че нашите усилия в крайна сметка залагат на защитата на интелектуалната собственост, но ако съществува договор, който се основава на сегашното ни законодателство, пък после казваме, не искаме този закон да действа в международен контекст. Дали това ще облегчи нашата задача? С други думи, дали ще ни помогне, ако убием акта в голямата битка, която водим? Знаем, че има различни альтернативи, можем да изберем друг договор, нещо различно от акта. И поне е честно да разглеждаме различните възможности. Но ако поистрием повърхността и по проникнем по-навътре, ще видим, че те не са различни възможности през СТО ли да минем, през двустранни преговори, но на практика нещата се е, свеждат до едно и също. Не знам дали групата на социалистите мисли, че е, споразумение по е, СТО с, да речем, Китай или Индия ще ни доведе до положителен резултат чухме аргумента, че договорът трябва да е многостранен, е той не покрива в момента целия свят, но поне 50% от стокообмена от търговията е покрита. Ако убием а, протокола, какво ще стане? Как стоят нещата с емисии, емисиите, например? Дали ще? как ще се борим с е, основните държави, е, в които се развива пиратството като практика. Не знае дали трябва да възприемем съвсем различен подход. Дали няма в крайна сметка ще стигнем и до същата позиция – че, например, хората, които са против промяната в климата и борбата с климата, в крайна сметка не приемат и протокола от Киото. Няма ли да бъдем изправени пред същата позиция? Какво можем да направим? Това трябва да бъде нашата позиция. Слушаме, вслушваме се в аргументите на хората. Има, разбира се, и слухове е, дори аз самия, когато внимателно се слушвам в аргументите на другите, не се чувствам съвсем а, спокойно. Неловко ми е някакси. Защото винаги се задавам въпроса, кои са последствията. И аз самия срещам проблеми с акта когато в НП дискутирахме въпроса, има две неща, които изискват правна сигурност. Първо, разбира се, мащаба. Как го дефинираме? И какви са последствията по отношение? Въпрос. 27 член на следващо място. При какви обстоятелства обстоятелства доставчиците на услуги трябва да предоставят е, информация, когато имат съмнение относно нарушения на интелектуалната собственост. И какво ще предприемем, когато някой извън съдебната практика на Европейския съюз ни съзира с подобна практика, както и да е. Но отново искам да подчертая, ако убием акта, надали ще си постигнем целта. Може би е добре не да унищожаваме акта, да се опитаме да го усъвършенстваме. Ние можем да кажем, че можем да дадем, да направим необходимото, за да се предложи ясна дефиниция на мащаба. Е, ние в парламента не можем да го направим, но пък можем да изградим ясна позиция, да насърчим продължението на преговорите. Колко пъти са ми казвали в парламента, ето един доклад, приемаш ли го или не. Нищо не можем да го направим, за да го променим. Аз не съм съгласен с такъв подход когато искаме да се борим с пиратството, трябва ясно да очертаем проблема, да се обърнем към комисията и към съвета и да кажем ясно, ако няма правна сигурност, не можем да подкрепим едно подобно предложение и да видим след това каква ще бъде тяхната позиция. Е Добре, ако не предложат нищо ново, добре, но във всеки случай, според мен, в момента ще бъде грешно да унищожим акта. Благодаря. Никола Риналди. Господин Риналди от Алде е следващият, който желая да си изкаже. Благодаря, господин председател. През последната седмица, в четвъртък вечерта, нашата политическа група дискутира по този въпрос. Отново дискутирахме по акта, бяхме загрижени за това споразумение, както и за необходимостта да се бориме а, с фалшифицирането. Имаше различни мнения в нашата политическа група. Накрая решихме да гласуваме против акта за този доклад. Поради това подкрепяме докладчика. Подкрепяме го и това е мнението, единото мнение на наша политическа група. Имаше днеска на една конференция и всички докладчици в Сянка от различните комисии се събраха. Имаше един конструктивен подход по това досие. Ние се е, ние съгласихме комисията да оттегли това предложение, че ще гласуваме против него. Това, по което говорихме последната седмица, не може да се изпълни. Е, изискваме нови, да се изискват нови е, преговори по акта. Вместо това е, искаме комисията да вземе нов мандат и да подходи срещу фалшифицирането с различни инструменти, с подходящите инструменти. Други от акта. Ако ми позволите, бих могъл още да говоря за заседанието на политическата ни група, но това е нашата позиция. И всички са за. Благодаря. Следващият, на който давам думата е Дейвид Кемпъл. Тук ли е? В залата ли е? Благодаря, господин председател. Относно акта, бих казал първо, че се интересува много от това досие. Пет пъти съм говорил, съм, пет, пет, пет пъти съм писал по тази тема и защитавам интелектуалната собственост. Един ден ще направя филм по тази тема и тогава ще искам защита. Искаме всички защита срещу фалшифицирането на продукти и марки. Но, както казва, дявол е в детайла. Ние сме просто недоволни с този текст, с подробностите, свързани с акта. Повече въпроси възникват, отколкото отговори. Първо, какво ще стане с акта, ако бъде отхвърлен текста? Ще продължат ли преговорите или акта ще умре? И второ, втори въпрос. Когато ние като Европейски съюз отхвърлим акта, а американците, австралийците и другите от списъка го подпишат, това ще доведе ли до това нашите младите креативни хора от Европейския съюз да се оттеглят и да отидат в държавите, които са подписали акта. Ако не получат защита в Европейския съюз, в Великобритания, това ще е загуба за нашето стопанство, за нашите народни стопанства. Е много важна борбата с фалшифицирането и в Великобритания особено много. Възникват много въпроси и не са нужни повече отговори. Като представител на моят избирателен район, трябва да получа отговори на нашите въпроси. Благодаря, казва председателя Амелия Андерс от Зелените. Благодаря, господин председател. Ще говоря на шведски. Поради това служете си слушалките, ако обичате. И така. В нашата политическа група приветстваме е, решението на Девид Мартин да препоръча това споразумение на парламента. От самото начало беше ясно, че има проблеми с прозрачността във връзка с акта. Ние последователно предупреждавахме, че преговорите върват в грешното направление. В края на краищата не се разглеждат адекватно проблемите по отношение на защитата. И да се видят какви са възможностите в бъдещето са по отношение на демокрацията, свободата на мнение и третирането на отделните пазари. Европейският свободен алианс и зелените ще гласуват за. Ние смятаме, че докладчикът се опитва да намери нови решения за защита на интелектуалната собственост. Възможно е да има различни подходи за решение. Други решения, различни от тези, които той предлага в своя текст. Но общо казано, ние сме на едно мнение – по принцип нужна е преработка, реформа на вътрешните споразумения на Европейския съюз, но даже и при споразуменията с други заинтересовани държави. Ние се радваме, че Девид Мартин се е спрял на наказателно-правните е, действия при е, съответни постъпки в интернет. Ясно трябва да се каже как, как трябва да изглежда структурата на споразумението, как искаме да защитиме гражданските права, за да не се стигне до въздействия, които не желаем, да не се е, отиде в грешната посока. Девид, благодаря за работата. Благодаря. Преблагодаря, казва председателя. Добре, ще проведем размяна на мнения и за другите споразумения в нашата комисия и други комисии. Виждам, че и други желаят да се изкажат. На всеки дам по 3 минути. Планге е първия. Благодаря, господин председател. През последните седмици политическата група на социалистите обсъди а, предложението на Девит Мартин с голямо мнозинство. Подкрепяме предложението на Девит Мартин. Социалистите и демократите са за този доклад, ще гласуват за и против акта. Както знаете, взехме лесно решението анализирахме внимателно споразумението и трябва да добавя към това, което каза Девид Мартин, две неща. Първо, когато обсъждаме акта, обсъждаме определен брой държави и тези, които са а, главните фалшификатори, не присъстват сред тях. Това е едната критика. Поради това коалиция на желащите и коалиция на лошите – мисля, че не помага на международното сътрудничество. Но, драги колеги и колежки, има държави, които не казват нито на, да, нито не по въздействието на акта, но са засегнати. Например, генеричните лекарства, които не са е, предназначени за Европа, но минават като потоци не трябва в такова споразумение да включваме тази тенденция, а на международно равнище да се опитаме да постигнем споразумения, които обхващат всички държави. Тоест по този въпрос акта няма да има прогрес, а ще се циментират нещата. И това е въпроса. А, акта води ли до прогрес или циментира това положението? И ще доведе до повече проблеми. И тук смятам, че ще бъдат повече проблемите, тъй като ние в Европейският съюз нямаме добра е, регулация на правата по интелектуалната собственост. Ако направим споразумение през септември, е, възможно е комисията да говори за е, интелектуалната собственост също. Обратно трябва да бъде. Първо трябва да намериме модерната форма на защита на интелектуалната собственост в Европейския съюз и след това можем да сключваме международни споразумения. Аз много разчитам на това, че до... Е, през септември ще дойде предложението, тъй като че ще има въздействие. В Германия има една индустрия, срещу злоупотребяването с снимки и други неща в интернет. младежи слагат снимки във Фейсбук и трябва да плащат една десета от наказанието, т.е. изместваме на наказанията към частният сектор. Молбата ми е първо да изработим разумно право върху интелектуалната собственост и след това да пристъпваме нататък. Благодаря, господин председател. Благодаря, казва председател. От НП има думата. Благодаря, господин председател. Павел Залевски. Благодаря, господин председател. Сърдечно благодаря на докладчика, който демонстрира огромното значение на защитата на авторското право, а в същото време навежда аргументи срещу одобряването на акта от Европейския парламент. Колегите вече развиха редица от нашите съмнения и редица от положенията на акта на споразумението следва да бъдат предоговорени. И тук проблемът е по-значим, по-широк от авторското право и неговата защита. Самото понятие за авторско право от 19 е, век, още от Бернската конвенция насам, днес, през 21 век, вече не е адекватно. Е, интернет е, промени цялата концепция на, за обмена на идеи и нормативната уредба следва да бъде приспособена към тази нова реалност. Нещо, което очевидно не е било отчитано от самото начало. Аз уважавам подхода на Европейската комисия, прочем, ние не критикуваме Европейската комисия, критикувайки акта. Първоначалният проект на масата за преговори се е оказал напълно неприемлив и противоречащ на европейското законодателство. А комисията от своя страна се е постарала всячески да преодолее всички тези е, неблагоприятни е, елементи. От всичко това следва обаче, че споразумението е мъртво. Просто няма смисъл повече да губим времето си с него. Съгласен съм с казаното от господин Ланге, а именно, че комисията следва да подготви ново предложение за защитата на авторското право с по-широко поле на така наречените допустими форми на ползване. И а, това вече ново съдържание, тази нова уредба трябва да стане част от общоевропейското законодателство и едва след това бихме могли е, да преговаряме за защитата на авторското право в световен мащаб и в интернет. Е, предложението на либералите за защитата на, на търговските марки по-скоро може да бъде възприето. Според мен е, и изводът, който може да бъде направен, е, както казах, е такъв. Актът, акта трябва да бъде изтеглен от Европейския парламент, да се работи по нов европейски нормативен акт, разширяващ приложното поле на допустимите форми на ползване и едва след това да начене международни преговори за защитата на авторското право вече в новия му вид. Микрофон. Благодаря, господин председател. Ще се придържам към даденото ми време. Първо, Смятам, че критичните забележки срещу заключенията на координаторите, а именно да се гласува против акта, не са съвсем коректни. Координаторите ясно заявяват, че не принципа на фалшифициране или присвояване на интелектуална собственост се отхвърля. Напротив, координаторите ясно посочват, че почти всички са постигнали съгласие в защита на принципа срещу посегателство, срещу интелектуалната собственост. Аргументът обаче е, че нормативният текст е недомислен. Че на първо място обхваща твърде широка материя – че по-нататък прокарва аналогията между кражбата на материални е, блага и присвояването на е, нематериална интелектуална собственост. И след това трябва да е ясно, че в един наказателно-правен процес границите трябва да бъдат правилно очертани. И ако самото деяние не е ясно определено се описва като стопанска дейност или търговска дейност, то много лесно можем да се сетим за примери, както прави и Дейвид, от най-елементарен характер. И Критиката бе формулирана в смисъл такъв, че е по-добре да имаме нещо, отколкото нищо. Бяха приведени някои количествени данни. Би било, сметна се, добро постижение, е, ако се приеме това споразумение, защото то би обхванало 50% от световната търговия. Това обаче е подвеждащ пример. Защо? Защото не може да се основават нещата на относителния дял от световната търговия, а на относителния дял на пиратството. И ако по-голямата част от пиратските посегателства попадат извън рамките на тези 50% от търговския стокообмен света, то не подписалите споразумението страни могат да се окажат в изгодно положение, а още повече самото споразумение не би обхванало значителна част от пиратските деяния. Така че аргументите по-добре нещо, отколкото нищо от този род не вършат работа. И най-сетне, пиратските посегателства в рамките на 50-те 50%, въпросните 50% от световния търговски обмен, се оценяват на 14%. И значи огромната част от а, пиратските посегателства се извършват в страните и от граждани на страни, които няма да подпишат споразумението. Господин Босотил, ЕНП правна комисия. Благодаря. По-скоро Комисията за граждански права и свободи. Да, наистина, господин председател, аз застъпвам позицията на нашата комисия. Ние в момента готвим становище по 36 член от правилника на парламента. Съгласно който член от правилника на парламента, Комисията за основните права и свободи може да се самосезира, да изготви становище, по който и да било нормативен акт, с оглед на неговото съответствие с Хартата за правата на човек. Когато бъде прието нашето становище, то задължително ще бъде приложено към доклада на вашата комисия в случая. И сякаш е ясно, макар и все още нашата комисия да не е стигнала до крайните си изводи, е, че в въпросното споразумение акта се набелязват някои проблеми. Очевидно, по това не се спори. Европейският администратор за защитата на личните данни също посочва някои сериозни проблеми. И въпросът стои така. След като констатираме проблеми, какво да направим? Да гласуваме незабавно или да се опитаме да променим? Това е альтернативът. Много колеги говориха за незабавната смърт на акта. Другият вариант е да се опитаме да поправим нещата и колегата Фелнер разви този втори подход по Оран. Аз смятам, че този подход има известни достоинства. Първо, можем да променим нещата, като отхвърлим онова, което е, не ни допада и оставим онова, което според нас е приемливо. А ако не променим каквото и да било, пак можем да гласуваме като цяло против акта. Така че, опитвайки се да променим текста, ние проявяваме конструктивност, като в същото време си запазваме правото да отхвърлим целия текст по всяко време. Така ще засилим и позицията си в преговорите с международните си партньори. Нали, вместо да умъртвим този текст и да се опитаме да започнем от нулата. И точно така постъпихме най-сетне, нека кажа, по отношение на споразумението за е, пасажерските резервационни данни. Нашата правна служба, правната служба на парламента, тогава заяви, че текстът е в нарушение на правата на човека. Как постъпихме тогава? Възложихме на Европейската комисия да предоговори споразумението с Съединените щати. Миналата година можехме просто да отхвърлим текста, не постъпихме така. Поискахме от комисията да го предоговори и ето на едва миналата седмица с голямо мнозинство парламентът прие споразумението за резервационните данни. Така че альтернативата е реална и според мен рационалният, разумният подход би бил и в случая да се опитаме да променим текста. Благодаря, Даниел Каспари, НП. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с преждеговорившият колега ние трябва да сме честни към нас. Защо има акта? Акта съществува, защото основните държави производители в рамките на СТО и в рамките на други институции бяха готови да разговарят с нас по тази тема. И ако това е така, и така беше и в миналото, трябва някой да ми обясни защо утре внезапно ще променяме нещата. Ние ще загубим още 10-15 години защото де-факто от толкова години се занимаваме в борба срещу пиратството на продуктите. Е, губиме работни места, губиме време за закрила на нашите потребители и за това трябва, както преждеговорищият каза, да ремонтираме, така се каже, акта – мисля, че в този парламент трябва да продължим да говорим по този въпрос. Както е при големите проекти, например промяната на климата, протокола от Киято, основните замърсители не присъстват. Защ... САЩ в Киото ли са? Не. Ки... Китай в Киото ли са? Не. Индия също не са. Защото въпреки това продължаваме работата, защото сме на мнение, че някой трябва да започне да върши правилните стъпки. При медикаментите, разбира се, е проблем, когато лекарства, които са спешно необходими, е, биват задържани. Днеска има такъв проблем, както колегата е спомена. Акта ще ли този проблем. Не, Камфа не се бори срещу генеричните продукти, а срещу фалшифицираните лекарства. Драги колежки и колеги, по-добре ли е, ако при болни хора в Африка, например, пристигнат фалшифицирани лекарства, които изглеждат с хубава опаковка, но нямат никакъв ефект. Когато организираната престъпност направи големи печалби, но хората така ли, че в следващия ден са мъртви, въпреки тези е, така наречени лекарства. Докато трябва да е, осигуриме снабдяването с правилните лекарства и да продължим борбата срещу организираната престъпност. За това вярваме, че а, трябва да формулираме ясно нашите а, съмнения. Е, комисията ще извлече съответните изводи, но не е нужно да замразяваме нещата и след това да почваме от нула. Това не е отговорна политика. Um finally myself. <laughs> И аз накрая няма да повтарям вече казаното нито от вас, нито от самия мен. Наистина не за първ път обсъждаме въпроса, а да не говорим, че имахме и работна конференция. Аз съм поддържник на акта, няма да повтарям аргументите си, те са добре известни. Трябва да бъдат зададени два въпроса. Единият към самите нас. Юридически Възможно ли е? Политически допустимо ли е да гласуваме международно споразумение, с което е сезиран Европейският съд? Понеже знаем, че Европейската комисия е сезирала Европейския съд за становище по споразумението и Европейският съд трябва да се произнесе дали споразумението е в съответствие с договорите за Европейския съюз, това число Хартата за основните права и свободи. Независимо от вероятното бъдещо решение на съда, ако гласуваме споразумението или ще лишим съда от възможност да се произнесе, доколкото няма да има по какво да се произнася, или пък ще сме гласували нещо, е, което накрая би се оказало е, несъвместимо с договорите. Според мен задължението ни е да се опитаме поне да изясним въпрос. Вторият въпрос. Е, за мен е ясно, че акта ще бъде отхвърлено от парламента. И тогава въпросът е адресиран до комисията. Има ли представа комисията как биха реагирали останалите договарящи страни? Съединените щати и другите дали биха продължили напред без нас, или пък биха били готови да предоговарят. Имайки предвид, че споразумението е многостранно, не, не е двустранно. И този въпрос е съществен. Аз мога да правя догадки относно реакцията на останалите договарящи страни. Предполагам, че те ще продължат без нас, но вероятно комисията смята иначе. Е, мисля, че тези два въпроса във всеки случай трябва да получат отговор. Първият отговор трябва да бъде даден фактически от нас, а вторият от комисията. Нека чуем комисията. Господин Мачадо. And then to the council representative. Uh... А след това и на представителя на съвета на датското председателство комисията, господин Мачадо, имате думата. Не мога да ви дам неограничено време. Остават ни общо 25 минути. Трябва да дам възможности на докладчика да се изкаже в заключение. Не повече от 7-8 минути. Благодаря, господин председател. За мен е голямо удоволствие, че ми се отдава възможността да разменя мисли с вас по този важен договор, това е важно споразумение, което е повод за такава разгорещена полемика. Първо, бих искал да се спра на казаното в доклада, а и повторено днес от докладчика, а именно, че акта се опитва да се справи с един реален и растящ проблем, за посегателствата срещу европейската интелектуална собственост. Една незаконна и мащабна дейност, която причинява огромна економическа вреда на нашата економика и поставя е, под заплаха е, здравето и безността на европейските граждани. Както знаете, в Европа има всеобхватна и действаща система за защита – на интелектуалната собственост и преследване на нарушителите. Имаме нормативни актове, имаме програми, реализирани държавите членки е, съвместно с съответните национални органи. И в тази връзка Европейският съюз също предпочете, регламентирайки защитата на интелектуалната собственост, да запази правата на гражданите, на свободата на словото, защита на личната информация, правото на достъп до информация. И тези две групи цели са не само взаимно съвместими, а и взаимно подкрепящи се. Точно това сме постигнали и с акта. Онова, което се опитва да постигне Европейския съюз чрез това споразумение, е именно да разпростре действието на вече действащата в Европейския съюз система за защита на интелектуалната собственост отвъд границите на Европейския съюз. Като тук, онова, което се разпростира отвъд границите на съюза, са процедурите за охрана за реализиране на правата на интелектуална собственост, а не за регулиране на съдържанието, за следене на трафика, на електронната поща, на публикациите на физическите лица в интернет. Акта няма да наложи каквито и да било ограничения също върху търговията с така наречените генерични медикаменти. Едно от големите постижения на Европейския съюз хода на преговорите се състои в това, че споразумението акта плътно се придържа към европейския образец. От което следва на практика, че Европейският съюз няма да се наложи по какъвто и да било начин да изменя действащото си законодателство. От което на своя ред следва, че акта няма да породи каквито и да било непредвидени или нежелани последици. Повечето от възраженията, които чуваме, се основават на представата, че правоносителите могат пряко да се позовават на акта в съдилищата, е, в исковете си срещу отделни потребители. Това е просто невъзможно онова, което действа и ще продължи да действа по отношение на европейските граждани, не е акта и няма да бъде акта, а европейското право. Акта няма да има пряко действие в Европейския съюз. И единствените норми, които ще се прилагат, са вече съществуващите в общностното правно достояние на съюза норми, които ще продължат да действат независимо от това дали ще се приеме акта или не. Всяко изменение на тези действащи европейски норми естествено ще трябва да мине през Европейския парламент и европейският потребител винаги ще се ползва с закрилата на европейското право. И в тази връзка един от въпросите бих искал да засегна който бе повдигнат тук, а именно, че трябва да се изчака нормативното предложение на Европейската комисия за защитата на авторското право. Въпросът е неотносим, тъй като акта не засяга материално-правните разпоредби за авторското право, а единствено процесуалният ред за реализацията и охраната на това право. За напред, разбира се, може да се мисли но към днешна дата споразумението акта е от процесуален характер и се свежда до прилагането на материално-правни норми, които са формулирани другаде. Освен това, трябва да сме наясно, че акта не предвижда механизъм за разрешаване на спорове. Т.е. тълкуването на акта в Европейския съюз ще се подчинява на действащите в Европейския съюз норми гласовете, които се чуват тук, че някои от текстовете на акта са мъгляви и че ние в Европейския съюз бихме могли да пострадаме, защото други биха тълкували тези норми по друг начин, са неоснователни, защото всъщност споразумението не предвижда механизъм за водене на спорове. в това число, що се отнася до търговския мащаб или стопански мащаб като термин. Казва се, че терминът е неясно определен или недостатъчно ясно определен. Но аз се опитах да разсея вече някои от тези опасения. Никой няма да налага определение, било то общо или своето тълкователно определение на когото и да било. Понятието стопански мащаб се прилага в Европейския съюз съгласно европейското право от години. То е определено от специалистите в областта и се прилага в практиката в хиляди случаи от европейските съдилища и ще продължи да се прилага съгласно европейското законодателство, независимо от акта. Задължението да се криминализира пиратството в стопански мащаб вече действа от 1996 година по ТРИПС, споразумението за индустриалната собственост в рамките на СТО. Огромното мнозинство от членовете на СТО прилагат това споразумение, с изключение вероятно на най-слабо развитите страни, които се ползват с известна възможност за проява на гъвкавост. Съответно, акта предвижда наказателно-правни мерки само за тежките нарушения, извършени съзнателно и в стопански мащаб. Този критерий за стопанския или търговския мащаб е много важен. Знам, че времето ни тук е малко, но е много важно да се разбере, че този критерий вече действа, тълкуване и действа в европейското законодателство, не се привнася за пръв път от акта. съвсем накратко още два-три въпроса бих искал да засегна. Какво ще стане, ако Европейският парламент е, отхвърли акта? Просто Европейският съюз няма да бъде страна по споразумението, доколкото по договор се изисква одобрението и на съвета и на парламент. Защо не в рамките на СТО? Много основателен въпрос. Правили сме опити. Знаете, че Европейският съюз прави такива опити от години, но просто няма кой да ни чуе в СТО. По-нататък се казва чрез акта. Действията не се насочват към когото трябва, защото повечето от пиратските посегателства се извършват от и в страните, които няма да бъдат страна по акта. Тези 50%. Може и така да е. Да, Китай не е страна по акта, много други подобни страни не са страна по акта и все пак не бива да забравяме, че тези страни пласират такива пиратски произведения в развитите страни. В ЕС, в САЩ, в Япония. Страни, които са и ще бъдат страна по акта. Не е толкова важно къде се произвеждат тези е, неистински е, произведения. Е, по-важно е къде се пласират. И накрая се твърди, че акта посяга на основните права и свободи. Това е едно много сериозно обвинение и наистина по него трябва да се произнесе е, върховния е, съдебен орган на Европейския съюз, а именно е, съдът на Европейския съюз. Затова и комисията го е сезирала. Благодаря комисията отне малко повече време, за сметка на съвета. Опасявам се, кой ще говори от името на съвета. И ми позволете настоятелно да ви помоля да отговорите на зададените въпроси. Доколкото споразумението ще трябва да бъде ратифицирано от държавите членки. Какви са настроенията в съвет? що се отнася до ратификация на национално равнище. Първо, господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, е, председателството е удовлетворено от възможността да се изкаже във вашата комисия в рамките на разискванията е, относно акта. Председателството напълно съзнава деликатността, щекотливостта на въпроса, редицата опасения и възражения, които царят в общественото мнение, както и тук в Европейския парламент. Съветът по външните работи на своето заседание на 16 март тази година бе информиран за намерението на комисията да сезира Европейския съд с въпроса дали акта не противоречи на договора за Европейския е, съюз, това число хартата за основните права и свободи, това число изразяването на мнение, свободата на словото, защита на личната неприкосновеност, правото на собственост, в случая на интелектуална собственост. На 4 април тази година е, комисията е, официално прие своето искане, което да адресира до Европейския съд. Мога да кажа, че съветът приветства решението на комисията да сезира съда. Европейският съд е изключително способен и правомощен да се произнесе по съвместимостта на акта с договорите за Съюза. Съветът с интерес очаква становището на съда, с което съдът ще излезе след като в достатъчна степен се е запознал с отправения му въпрос. В отговор на вашите въпроси мога да ви информирам, че подписването на акта бе прието единодушно от съвета на 16 декември 2011 година, както вие добре знаете. И церемонията по подписването е, се състоя през януари тази година в Токио предвид необходимостта от вътрешна ратификация, само 22 държави членки можеха да се присъединят към Европейския съюз при подписването. Останалите пет държави членки ни осведомиха, че ще подпишат след като вътрешните им процедури бъдат извършени. И разбира се, председателството поддържа контакт с тези държави членки. Благодаря, надявам се, че отговорих на въпроса ви. Благодаря. Докладчикът има думи, думата за заключение след тези много съдържателни разисквания. Благодаря, господин председател. Аз не за първ път съм озадачен. Не от институциите присъстващи тук, а от колегите в комисията. Нека напомня на колегите какво бе първоначалното ми предложение. То бе че парламентът по своя инициатива би трябвало да сезира Европейския съд за съвместимост с договорите и хартата за основните права и свободи. А междувременно аз се ангажирах да изляза с междинен доклад, посветен на, на, на всеки от, от разделите на споразумението с междувременно поступила от, от комисията информация за различните практически аспекти. Нашата комисия отхвърли тази идея. Днес четирима колеги, от които поне трима отхвърлиха моето първоначално предложение, се изказват за това да си дадем повече време да помислим. time, I think, for this committee to make a decision. If we make a decision, uh, and this is... На този въпрос отчасти вече е даден отговор, но ако тук ще трябва да вземем решение и да кажем не на акта, е, аз предполагам, че останалите, доколкото разбирам, 6 от е, договарящите страни също ще кажат не на акта, 42 член, мисля, от споразумението предвижда предоговаряне. Договарящите страни могат да предлагат изменения и допълнения. Вероятно, аз не застъпвам този подход, но е вероятно Европейският парламент да каже не на акта. Пределно ясно е защо. Комисията може да сметне за уместно да се обърне към останалите договарящи страни с идеята да бъде започната процедура по изменение и допълнение не съм привърженик на този подход, но мисля, че можем да мислим за него. Да стане нещо по аналогия е, с е, споразумението за пасажирските данни. Благодаря, казва председателят. С това приключва днешното ни заседание календар на, на, на работата по доклада. Срок за изменени и допълнения, ако въобще има такива, 8 май по обед, 22 юни гласуване. Няма друго за днес. Утре ще продължим в 9 сутринта. Благодаря. Very good debate, huh? No, no, no. Thank you.